Значи при третия ронд ни е необходимо просто мнозинство. Господин Луке, имате въпрос? Господин председател, може ли да кажете как се гласува така, че има невалидни гласове? Какво значи невалиден глас? Ja. Sie können abstimmen. Dann... Вие гласувате, тогава машината регистрира вашия глас, след което а, да речем, изтривате всичко и тогава вашия глас е невалиден. Не, не Тоест, ако гласувате, е, вашия глас се регистрира, след което ако анулирате гласа си, той е невалиден и това се записва. Все едно да сте подали празен бюлетин, когато се гласува с бюлетин. И така, следващият рунд. В следващия рунд чакам имената. Ще ви кажа кога да гласувате. Ja, ich muss mich korrigieren. Bin gerade auf einen Fehler Трябва да се коригирам. Има, има грешка. Аз допусна грешка. Е, Прочето грешно е, число 403 има господин Рен, не 480. 304 гласа, извинявайте, 304. А, значи той ще участва в този кръг. Е, това е, съжалявам, аз съм прочел грешното, грешната цифра. Господин Рен, извинявам се, ще трябва да участвате и сега в, в третия кръг. Но сега продължаваме. Господин Каспари, ви открихте грешката, благодаря ви. Благодаря. Сега продължаваме с третия кръг гласуване. И така. Имената ги виждате, така че моля колеги гласувайте сега. Haben alle Kolleginnen und Kollegen gewählt? Колеги, гласувахте ли? Ist noch jemand mit dem Wahlvorgang beschäftigt? Все още има ли някой, който да гласува? Няма. Добре. Е, в такъв случай прекратяваме гласуването. abgegebene Stimmen. Подадени са 706 гласа. 619 са валидни, невалидни 60, 340 е мнозинството. Абсолютното е, мнозинство, но сега имаме нужда от просто мнозинство. 370 господин Рен,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 Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Има ли някой, който не е съгласен с избора? Благодаря. В такъв случай поздравявам всички колеги. С това президиума на парламента е избран. Що се отнася до квесторите, предлагам срока за кандидатурите да бъде утре 10, 10 часа. Значи 2 юли 10 часа. R00.01. Това е бюрото на председателството в Луизе Вайс. А, моля ви над кандидатурите да ги представите там. Прекратявам заседанието. Продължаваме утре в 9.